Good afternoon, colleagues. A warm welcome uh, to everyone. Здравейте, колеги. Добре дошли на всички. нека да приветстваме господин Томас де Майзиер, немския министр на вътрешните работи и господин Матия Свекъл, френски министр на вътрешните работи в Комисията по граждански права. Те са тук за да обсъдим въпросите, свързани с сигурността. Преди 4 дена обсъдихме тази тема и с комисаря Кем и а, връзка с а, актуалните теми в тази област а, се радваме много, че можем да разговаряме с двамата министри от Франция и от Германия. Ние редовно поддържаме контакти с председателството, всъщност всяка седмица, но за нашата парламентарна комисия е много важно да разговаряме директно с държавите членки по основни законодателни въпроси. Защо? Ами защото по въпроса за сигурността Комисията по граждански въпроси работи активно по много теми, свързани с нея и работи и по темата борба срещу тероризма, както и други важни теми теми, които са все от значение, по които искаме коментари от министрите, като оперативната съвместимост, ЕТС и други области. Обсъждали сме темата и с двамата министри, имали сме поне две заседания и, и двамата се съгласиха, че е добре да поговорим заедно в Комисията по граждански права. Това е част от нашите връзки с държавите членки. И така, колеги, в документите си разполагате с писмото, което и двамата министри изпратиха на 20 феврари, френско-немското писмо за приоритетните въпроси в областта на сигурността. Това включва много от нашите приоритети но има различни елементи, на които се набляга. Това означава, че може да зададете всички въпроси, които бихте искали, но все пак опитате се да се съсредоточите върху въпросите, свързани с сигурността. Но разбира се, няма ограничения. Можете да задавате въпроси и в други области. Нека да преминем към структурирания дебат. Времето ни е ограничено. Бих искал да дам възможност на всеки да се включи. За това ще бъда много строг с времето. Моля ви, спазвайте ограниченията. Предложението ми е да работим последния начин. Всеки ще получи по 5 минути. Всеки от министрите. 15 минути, извинете, като а, а, изказванията са разделени по конкретни теми. Първо господин Фекъл ще говори за борбата срещу тероризма 3 минути. След това господин Демасие, оперативна съвместимост и така нататък. И така, господин Фекъл, добре дошъл. Е, много се радвам, че сте тук, моля ви занимайте се с новата перспектива за борба срещу тероризма. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати в е, Европейския парламент, е, представители на комисията и на председателството, уважаеми господин Демезия. За мен е чест е, да съм тук. Това няколко дена след като бях, след като встъпих в длъжност. Това е ангажимент, който беше поет от моят предшественик и за мен беше важно да го поема и да го изпълня. Защо? Защото първо за мен европейската посока е била винаги изключително важна. Работя съм в област, областта на външната търговия, винаги съм работил с парламент, е, който дава европейска легитимност. Работил съм и с колегите от Германия. От политически и лични съображения смятам, че Франция и Германия заедно имат важна отговорност за цяла Европа. По всички тези причини за мен е чест е, да съм тук днес. Е, времето за изказване е сравнително ограничено. За това ще бъде възможно най-кратък. Знаете колко е, сложни са предизвикателствата в областта на сигурността. Видяхте какво стана миналата седмица, атентата, който засегна Лондон и който покруси цяла Европа. и това е част от поредица атаки, от която пострадаха множество европейски страни. за пореден път беше атакувана демокрацията, нейният символ, парламента гражданите, силите на реда, които охраняват а, а, този символ на демокрацията. А, също така много добре знаем какво се случи в Антверпен, където едно лице е задържано за опит за терористична дейност. Нито един гражданин, нито една държава членка не е защитена от терористични атаки. Това е основна характеристика на нашата дейност и затова трябва да действаме активно на европейско равнище, за да гарантираме сигурността на гражданите. До тук заедно успяхме да постигнем значителни стъпки напред, но все още остава много завършене. Знам, че вашата роля е, е била от огромно значение на различни етапи и като пазител на свободата, която е част от душата на Европа и като носител на голямата отговорност, с която се сблъскваме пред тези заплахи. Затова е необходимо да се въведат стъпките, които бяха приети наскоро и да се финализират темите, по които преговорите текат. През феврари миналата година, заедно с Германия, моят предшественик изготви писмо, което беше изпратено до комисията. Целта беше да има път на карта за основните ни приоритети. Първият от тях е гарантиране на пълна сигурност на външните граници на Европейския съюз. Това е една от основните цели и за да сме по-добре защитени от терористични заплахи, и за да имаме по-добра способност да идентифицираме и управляваме миграционните ефекти. Европа е пространство на свобода и сигурност но това е възможно само ако общите ни граници се пазят добре. Ако не, цялостният проект на Европа може да бъде поставен под въпрос. Ще се спра на някои от стъпките, които са предприяти след дълги преговори. се взе решение за регистриране на имената на пътниците. Много добре познавате темата. Става дума за ПНР и благодаря на парламента за положения труд и за взетите тук решения. Преразгледахме съвместно и Шенгенския граничен кодекс, за да има системен контрол по външните граници. Само пълната сигурност по външните граници може да позволи да се възстанови пространство на свободно движение. И накрая, наскоро ни подкрепихте подкрепихте за директивата за огнестрелните оръжия. Преговорите бяха доста сложни и се стигна до споразумение, което е от ключово значение за борбата срещу тероризма. Целта е възможно най-бързо да се намалят източниците на нелегален трафик на оръжия и да се борим срещу нелегалния трафик на оръжия и срещу разпространението на опасни оръжия. Очертават се мерки за всички административни органи и съдебни и административни. Това са първите мерки. След това ще има и други с времето. Всеки, може да си Всеки трябва да си играе своята роля. И за нас е много важно парламентът винаги да осъществява парламентарен контрол върху изпълнителната власт, както и да прави предложения, които да са в защита на гражданите. Извинявам се, че надхвърлих трите си минути. Благодаря. Сега ще дам думата на Томас да говори за оперативната съвместимост. Уважаеми дами и господа, ние сме заявявали е, е, така, често сме коментирали е, имената. Забележете какво се случва в момента и с нашите имена. Френския министр има немско звучащо име, обратното. Но, е, независимо от е, всички, от цялата наша история, ние е, в името на сигурността работим заедно. И това се случва не от времето на Бернар Казньов, а от много преди това. Работим винаги в тандем. Уважа... И отнасяме се с много голямо уважение към работата на вашата парламентарна комисия – и когато се започна работата по регистъра на път, пътническите данни, е, може би това беше и първия момент, в който се наложи по никакъв начин да няма противопоставяне, а да работим заедно. Дадохме си ясна сметка, че е необходимо да работим с съвместно. Затова и сега отправям апел към вас да го правим и ефективно, и бързо. Аз нямам да говоря сега за директиви и регламенти, а за принципа за оперативна съвместимост. И съображенията са ми следните. В миналото така, основните ни понятия бяха добро, е, добре оформени, имахме съответните инструменти, Евродак, е, Шенгенската информационна система, визовата информационна система, Евродак, примерно, обработва пръстови отпечатъци, но без имена. Шенгенската система работи с имена, но не включва пръстови отпечатъци. И когато се случиха атентатите в Париж, си дадохме сметка, че не е, е възможно да, да нямат е, службите за сигурност достъп до различните бази данни. Това представлява и правен е, проблем от една страна, но от друга страна, чисто технически е, от към информационни технологии проблема е сериозен. Съвета сега излиза с предложения в този смисъл. Това е много сериозен въпрос. Ще работиме по смяна и на Евродак и на Шенгенската информационна система. сега, не е въпрос обаче да чакаме да се постигне тази оперативна съвместимост. На, нашите граждани очакват от друга страна да има и защита на личните данни. Опитваме се да е, използваме в такъв смисъл различен набор от е, данни и обмяна им е, се регулира от е, разписан е, режим. Необходимо е да има достъп, този достъп да се отчита и съответно системата, свързаните системи да бъдат и толкова лесни за употреба, колкото и до сега. Оперативната съвместимост означава добра връзка на нали, наличните системи. Аз по това работим в съвета и се надявам, че ще ни подкрепите. Не искам да създавам надпревара между Франция и Германия, но определено да справихте добре с времето. Благодаря. Сега, защо застъпваме тези две е, теми? Нека да кажа поне за хората, които са ни гости тук. Когато започнахме с изготвяне на стратегия за борба с е, тероризма, Имаше различни досиета, свързани с технологията, с разрешенията и така нататък. За това всъщност работиме и по тези различни досиета. Господин Фекал сега ще коментира Европейската система за разрешения за пътуване и други. продължение на казаното току-що е важно системите за информация да действат добре, затова е наложително да има оперативна съвместимост между тях. Навсякъде в е, Европа, всяка агенция за сигурност трябва в реално време, в е, разумно време да разполага с е, необходимата информация, за да може да установи самоличността на лицата, които са от интерес ако има информация за това лице. Затова ние сме е, за създаване на система за регистриране на влизанията и излизанията. Всичко това с цел гарантиране на сигурността. Необходимо е в е, тази дейност е, също да се отчита и присъствието на граждани на Съюза, защото много от атентатите бяха извършени от лица, които са граждани на Съюза и е добре да се знае какви са техните движения, какви влизания и излизания имат и прочие. Разбира се, ние много строго ще спазваме принципа на пропорционалност пропорционалност по отношение на целта, която се преследва и пропорционалност по отношение на защитата на личните данни. Няма противоречие между всичко това. Всички гаранции съществуват, за да се гарантира сигурното съхранение на данните и само необходимите данни ще бъдат консултирани. ETIAS, е, системата на ЕСА за информация за пътуванията и разрешаването им, също трябва да стане бързо действаща. Целта е да се провери дали се изпълнени всички условия дадено лице да получи разрешение да пребивава на територията на Съюза, без да представлява заплаха за сигурността. Освен това, репресивните институции, както и съответните гранични служители и бреговата охрана също трябва да имат в реално време достъп до необходимите данни. meiner Zeit als Innenminister nicht imstande gewesen. Три дена Имахме е, е, моето уважение моите уважения Матиас отлично се справи толкова малко време. Времето, е, системата за влизане и слизане Шенген. Нашата цел е до края на тази година да приключим законодателната дейност и тристранния диалог с парламента. Системата за влизане и излизане е предварително условие за поддържане на шенгенската територия, на която преминаването през вътрешните граници е свободно. Ако външните граници не са добре контролирани, няма как вътрешните да нямат контрол. Това е свързано и с Шенгенската информационна система, нещо, което споменах по-рано. Тя е от огромно значение за органите, е, е, работещи в областта на сигурността. Увеличи се бюджета значително, имаше доста затруднения, не искаме такива неща да се случват повече. След атаките във Франция правим всичко възможно критериите за бъдещата шенгенска информационна система да са такива, че да може да се обяви търг без да се обявява, без да се променя правото. Променят се новите категории за търговете за следващия етап, задължителни процедури за биометричните данни за чуждостранните бойци и други. Много от тези теми са спорни, но за нас са много важни и можем да ги обсъдим тук. електронни комуникации. Благодаря, господин председател. Много е важно да си е, сътрудничим. Заедно работим за е, по отношение на е, съдържанието по интернет. Доста е сложен този въпрос, но е от огромно значение за борбата с тероризма. Изправени сме пред множество лица, които участват и които не са склонни да сътрудничат, да кажем, е, телеграфни съобщения. И на този етап нямаме ефикасни средства за дешифриране или извличане на съдържание. Това е неприемливо и трябва да напреднем. По-настоящем няма юридически мнения на европейско ниво, които да позволяват да се принуди даден оператор да се сътрудничи с, с съдебната власт. Затова Франция и Германия поискаха от Европейската комисия да, да проучи възможностите операторите, предаващи съобщения по интернет, да отговарят на същите изисквания, които се прилагат по-настоящем за операторите в телекомуникационната област. Британците ясно заявиха, че WhatsApp се използва за атаките в Уестминстър и за съжаление достъпът до тази информация е отказан. Бихме искали да ви успокоим и да кажем, че в крайна сметка е, е не по-малко важно за нас да се гарантира правото на всеки граждани на лична неприкосновеност. Затова трябва да има сигурни системи, които уважават личната свобода и защитата на данните. Това е важно за нас и е важно всички мерки да бъдат е, предприяти продължават да има заплахи срещу целия европейски континент и за това прилагащите органи призовават да се введат нови възможности, за да могат те да постигат резултати в борбата срещу тези заплахи. Благодаря. Съвсем накратко един коментар областта на телекомуникациите и медиите адаптирахме правната рамка към съвременните технологии. Разполагаме се всичко. Имаме правила за телекомуникации, за телефонни разговори, имаме правила за медиите. Вземайки предвид правото в тази област, можем да погледнем действителната ситуация. Двете области се сливат интелигентно предаване на гласови данни, телефониране по интернет, предаване на глас по интернет е, всъщност е средство, което се използва със същата цел, с която се използват обичайните телефонни разговори. И трябва да имаме възможности да действаме в зависимост от това за какво се използват дадените технологии а не какви са те технически. И този тип правни норми могат да се, е, трябва да се въведат на европейско равнище, а не на национално равнище, за да няма е, стълкновение между различните норми. И още нещо, което беше повдигнато от Матия Свекъл, въпроса за шифрирането. Тук искам да се погрижа да няма неясноти. Сигурността по интернет трябва да стане възможна благодарение на шифрирането, но и независимо от шифрирането. Тоест, искаме действително да има шифриране, искаме личните съобщения да могат да бъдат шифрирани. Не искаме достъп през някаква задна вратичка, обаче на правоприлагащите органи трябва също да имат своите е, легитимни права. Правоприлагащите органи искат повече достъп. И така, как можем да постигнем това? Хем да има сигурни системи, хем да има възможност за да следене на източници и прочие. Има различни предизвикателства, с които се сблъскваме и се надяваме да ги преодолеем заедно с френските власти. Изказвайки се тук, е, говорим по партньорски. Има множество теми, по които можем да разговаряме, но основната тема днес е тероризмът. Извинявам се, но в 7 е, без 15 ще трябва да напусна залата, тъй като трябва да хвана самолет. Мисля, че начин по който организирах заседанието, може да позволи това да се постигне. Вземам предвид, че трябва да тръгнете малко по-рано. Това ще доведе до а, е, известни ограничения за нашия дебат и тъй като колегите ще искат а, заключителни коментари и от господин Томас Демезие, моля всички да имат предвид, че времето за изказване е ограничено до две минути. Как ще отговаряме? Е, незабавно или накрая? Ще дам думата първо на вас. Не, не беше това въпроса. Не след всеки, след всеки въпрос. Ли? Не, не след всеки въпрос, но ще дам думата първо на вас. Моля ви, бъдете възможно най-кратки. Колеги, който, иска да, който е дал вече знак, че иска да се каже, моля отново да вдигне ръка. Виждам, че не всички го правят. Добре, в такъв случай списъкът на изказващите се е закрит. Първо дам думата на координаторите, максимум по две минути. Роберта Мецела, ЕНП. Благодаря, благодаря за присъствието ви, господа министри. Абсолютно съм съгласна с вас, че само чрез сигурност на външните граници ще можем да се радваме на свободите, които сме постигнали като граждани на този съюз да се движим свободно, да е, живеем свободно в рамките на тези граници. Говорим за оперативна съвместимост, за пълнолен обмен на информация, колко изключително важно е това, но също така и колко се бавим с приемането на законодателство на европейско ниво. Много години след като стана ясно, че е необходимо това законодателство, сега едва работим под него. Много бърз въпрос. Борбата срещу тероризма, това е една борба на световно ниво и съответно е, реакциите, отговорите на, трябва да бъдат е, на световно ниво. И ако коментираме Съединените щати, как виждате нашите взаимоотношения с тях, за да можем да даваме и по-добра реакция? Ние имаме споделени ценности, е, какви ще са взаимодействията ни за борба с заплахите. След е, е, атентатите в Берлин обсъждахме също и с комисар Кинг. Оказа се, че извършителите на тези атентати са използвали минимум 14 различни самоличности. Какво правят вашите страни по отношение на това да се приемат допълнителни мерки за биометрични данни. Има ли някакви допълнителни мерки, освен съответните оценки направени? Има ли нещо, което вие работите в сътрудничество? Бургит Ципа от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Съвсем един допълнителен въпрос. Като казвате, че е, Двамата министри всъщност имат точно обратни имена спрямо е, националността си. Не мисля, че те отразяват толкова френско-немските взаимоотношения, а просто какви измерения придобиват дебата за националната идентичност, не само във Франция, в Германия, но и навсякъде в Европа. Ние вече сме смесени като нации защото е, през вековете се е случвало не веднъж подобно движение. По е, диалога за сигурността изключително важно е да, е, да има оперативна се, съвместимост. Съгласна съм с думите на господин Демезиено, за да може тази оперативна съвместимост да се постигне, има някои основни предпоставки, е, които трябва да бъдат решени. Първо, кой ще има достъп до кои данни. Като не става дума само за хората, които се занимават с закрива на данните, а за националните власти, примерно граничните власти, е, институциите, които се занимават с убежище и така нататък. Не е необходимо те да имат достъп до всички данни. После необходими са достатъчно хармонизирани дефиниции. Какво е определението за терорист как се стига от определението до, за подозрян в тероризъм до определението терорист. Много е трудно да се управляват и подобни неща. После, как ще се използват данните от Евродак и е, Шенгенската информационна система? Искам да изкажа възхищение от работата на министрите. Когато се проведоха е, атентатите в Белгия, останахме с впечатлението, че данните от Шенгенската информационна система не се използ... не са били използвани в реално време. Къде е проблема? После криптирането. Това е една много трудна тема защото е, ако има подозрения и има писмо, писмо на хартия, можем да го отворим. Но ако имам е, подозрение за, информа... за електронна информация, която е криптирана, как точно ще може да се е, упражнява достъп до нея и няма ли да има злоупотреба в такъв смисъл? Може ли да чуем мненията на експертите? Колеги, ако обичате, не дайте в две минути да се опитвате да сложите всичко, което искате да постигнете като отговор. Само ключови моменти е и се прибирайте, придържите към тези две минути. Хелга Стиван, секаре. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на нашите двама гости и за провеждането на тази дискусия. Много е важно да се балансират съображенията за сигурност и за неприкосновеност на личните данни. След атентатите в Брюксел Европейския съюз предприе много мерки за осигуряване на сигурността, за различни закони, проверки при международния транспорт и други видове проверки. Всичко това се извършва в момента. Сега се предвижда и да се направят проверки на лица, които са в Европа без визи. Но има и много неща, които още не са предприяти. В Моленбек има активни 51 джихадистски организации. Какво се прави на европейско ниво, за да се допълни работата на националните нива? После, е, чувам, че сега ще има проверки на международния автобусен транспорт. Смятате ли, че там може да се въведе системата за пътнически данни? София Инфелд, вие от името на либералите се изказвате сигурно. Да, благодаря. Съвсем накратко. Много може да се коментира за тези предложения, но също може да се коментира и процеса и там се пораждат безпокойства. Защото в демократичното общество законодателството за основните права на гражданите трябва да бъде прокарвано във възможно най-прозрачен мащаб. И за това е необходимо тези неща да се обсъждат и в съвета, и в парламента, и в Европе... така че европейците да могат да дадат своите предложения. Също така съм обезпокоена от новите предложения. Защото има приети законодателни текстове, които съществуват, но не се прилагат приехме е, законодателството за е, пътническите данни след огромен натиск и вече една година мина откакто гласувахме, но какво е направено до сега? Само май една страна ги прилага, всички останали не се интересуват. Защо беше толкова спешно тогава? После, след всеки атентат, изведнъж откриваме, че не е било проблема това, че не е имало информация при, в службите, но че тя не е била използвана. Същото въжи и за а, атентатора в а, Берлин. Той е бил познат на а, властите. Само, че по някаква причина информацията, че той е бил опасен, не е, е стигнала до тези, до които евентуално трябва да стигне, за да го задържат. Сега, атаката в е, Уестминстър. Е, е, ужасно, но нека да формулираме ясно какво е тероризъм. Аз лично разчитам само на казаното от медии. Те, но казват, че сега, че той е бил другиран, пиян, това терорист ли е? После. Необходимо е да има баланс и да имат правата, гражданите права да обжалват разрешенията за достъп до лични данни. Това се случ... непрекъснато им се ограничават тези права. И ако ще даваме още правомощия на властите, ще трябва да има и повече гаранции за правата на гражданите. Според мен в настоящите предложения това не се съдържа. Знае, че винаги има много въпроси. Има изкушение да се задават по-много въпроси, когато имаме поканени министри, но трябва да сме внимателни с времето. Корнелия Ернст има думата. Благодаря. От името на моята политическа група искам да приветствам и двамата министри с добре дошли. Ако видим какво се случи по време на атентатите в Берлин, по коледа и миналата седмица в Уестминстър, виждаме, че е необходимо да има повече обмен на информация. Има различни системи за събиране на данни. Виждаме, както беше случая с нападателите тук в Белгия, че те са били включени по някакъв начин и в атаките в Париж по-рано. Т.е. те са били известни доста по-рано. Така че трябва ли да се смени подхода, след като очевидно данните са на лице, но не се използват. Освен това, трябва да видим как полицейските сили би трябвало да комуникират едни с други в различните държави членки, да обменят информация в по-голяма степен. Също имаме много широка дефиниция на това какво е тероризъм. Все пак трябва да е ясно какво е и какво не е терористичен акт. Това ще ни помогне да разберем обхвата за това, за което говорим сега. Във Франция има извънредно положение, което беше въведено от юни миналата година и аз питам какво е постигнато чрез него. Не трябва ли да се преосмисли, след като има извънредно положение толкова дълго време, както е в случая с Франция? каква е оценката? Какво е постигнато през това време? Също накрая за криптирането. Това е много важен въпрос, но и много опасен. Ска Келер от групата на Зелените има думата. Да, аз ще задам въпроси, които не са свързани толкова с сигурността, а по-скоро с презаселването. Вие имате какво да кажете Господин Мезия, вие настоявате тази програма за презаселване да се осъществи. Аз ви благодаря за това, но малко са онези, които са били преместени от Гърция и Италия. Германия е изпълнила 11% от квотата си за презаселване, Франция 14%. Затова искам да ви попитам как смятате да се ускори програмата за презаселване за вашите държави, за да може да се изпълни цялата квота. Разбира се, знам, че не може да направите кой знае колко за другите страни, но поне за вашите страни съм убедена, че може да се направи повече за ускоряване на процедурата, за да се спасят хората от ужасните условия, в които се намират. И друг въпрос, свързан с първия, дали вие възнамерявате да връщате беженци в Гърция сега? Председателят. Сега ще дам думата и на редови членове на комисията, които искат да зададат въпроси към двамата министри. Госпожа Холмайер. Благодаря ви, господа министри. Въпросите ми са следните. Все още съществуват съществени проблеми с използването на базите данни и също в включването на информация в тези бази данни от страна на държавите членки. Не знаете ли това е във връзка с законодателството или не? С PNR имаме 28 различни системи. Не беше възможно да се хармонизират. Можем ли да гарантираме, че от самото начало тези бази данни ще могат да бъдат оперативно съвместими, че ще има пълна обмяна на информация, защото атентата в Бетаклан можеше да бъде спрян, ако не беше допуснато предвижването на атентатора по територията на Съюза през Виена, Турция, по-нататък. И бягството е било от, от Виена, не от Франкфурт, така че тази информация трябва да е на разположение в реално време. За Евродак има безпокойства, ако Евродак стане достъпна на правозащитните органи, може да има проблеми. Бихте ли казали, защо достъпът ще има превентивен ефект? Кристин Делво. Благодаря. Благодаря госпожа, господа министри, че сте тук за този обмен на информация. Благодаря ви, господин Матиас, че сега сте министър на вътрешните работи. Вие сте много добре запознат с тази сфера. По въпросите на сигурността, Искам да разбера защо сте се обърнали двамата към Европейската комисия, не към съвета. Означава ли, че вътре в съвета има някакъв проблем да се постигне истинска хармонизация? Искате ли да се засили работата и за това Германия и Франция са се обърнали към комисията? И по-конкретни въпроси за бреговата и гранична охрана, как ще бъде обучен персонала за различните мисии, в които ще участват. И последният ми въпрос се отнася до хармонизирането на обучението на полицейските служители на служителите по сигурността в влаковете, които пътуват на европейска територия. Ако сте пътували между Франция и Белгия, знаете, че не се прилагат еднакви мерки за сигурност в двете държави. Зная, че има работна група, която се занимава с тези въпроси. И Белгия също прави предложение за създаване на ПНР и за пътуващите с влак. Знам, че това още е далече, но какво може да се направи за хармонизацията? Благодаря, госпожа Викстрам. Благодаря. Благодаря ви, господа министри, че се отзовахте на поканата ни. И най-вече на вас, господин Демезиер, че ме приехте Миналия четвъртък е, в Берлин проведохме много ползотворни разговори. Днешните разговори са с, с акцент е, върху сигурността и аз искам да поставя един въпрос, който е свързан с това, а именно миграцията. Естествено, ние трябва да бъркаме а, мигрантите с терористи или прочие, но възможно ли е а, да се върнем към ситуация, а, при която Държавите членки могат да изпълняват ангажиментите си по европейското и международно право и да имат пълен контрол върху лицата, които влизат на територията на Европейския съюз. според мен, възстановяването на общата система за обежаще и особено дъблинската система ще ни позволи да постигнем тези две цели. Можете ли да кажете нещо по тези въпроси? Съгласни ли сте, че ако нямаме система, която отнема натиска върху държавите на първа линия и също поставя отговорност, която е в разумни граници върху тях, няма да можем да разрешим проблемите и риска. Сигурността на гражданите от една страна няма да се гарантира в достатъчна степен и съществуването на шенгенското пространство и свободното движение, тъй като сегашната ситуация поставя това пространство под риск. Господин Дюпре, тръгвате ли се, тъй като щях да ви дам думата? Искам да се извиня на двамата министри, но в 6 часа имам важна среща. Искам е, три оперативни въпроса, с ваше позволение. Първият. Всички сме наясно, че е необходимо да се подобри оперативната съвместимост е, е, и да се създаде също база данни с картите за самоличност, защото най-фалшифицираните документи са картите за самоличност. Необходимо е да се окаже натиск, за да има общи критерии за идентифициране на валидността на картите за самоличност. Считам, че когато има някакъв подаден сигнал по ШИС, той трябва да достига до Европол и Центъра за борба срещу тероризма. Защото какъв е смисъла, ако не се подава нужната информация в този център? Какъв е смисъла от него? Също мерките, свързани с криптирането. Има и друг проблем в тази връзка. Има технолог... технология, която се нарича СЖН. Тя позволява на провайдерите да дават същото АИП номер на голям брой ползватели. Това прави разследванията на полицията изключително трудни. И считате ли, може да разгледате този проблем за да може да се примахне това тясно място за полицейските разследвания. Съжалявам, че трябва да се тръгна. Благодаря ви. Благодаря, господин Бони. Благодаря много. Благодаря за съвсем ясните изказвания. Това е важно за всички нас. Основният въпрос е как можем да е, допринесем всички и всички държави членки да бъдат включени в тези процеси за защита на европейската сигурност. Първо, оперативната съвместимост. Мисля, че трябва също да обмислим новата техническа инфраструктура. Има много нови технически възможности за изграждане на действителна оперативна съвместимост – и може информацията да се изпраща в реално време. Това е много важно. Изпращането на информация в реално време би позволила по-бърза реакция от страна на някои институции. Вторият въпрос е свързан с личната неприкосновеност и сигурността. Задължение на телекомуникационните фирми, също на WhatsApp и други фирми, е, работим по е, регламентирането на личната неприкосновеност и трябва да намерим важните е, решения. Трябва да поддържаме връзка и да се борим за постигане на сигурност в регламента за личната неприкосновеност. Благодаря. Ана Гомес има думата. Благодаря, господин министр. Говорихте за осигуряването на границите. Проблемът е, обаче, че повечето заплахи са свързани с нашите терористи, които са израсли тук. Защо правителствата не обръщат внимание на мерките за предотвратяване на радикализацията, защото в затворите в Европа всъщност има на практика училища за радикализация. Продължават да се внасят имами от Саудитска Арабия и Пакистан, вместо да се назначават имами, които са расли тук и така да се е, предотвратят най-радикалните форми на радикализиране. И въобще, когато става дума за е, вноса на криминални елементи чрез златни визи и а, е, инвестиционни програми, така има държави членки, които дават националност на престъпници, занимаващи се с изпиране на пари. Защо изпирането на пари не е основен приоритет във вашия списък при положение, че от него се финансират най-голямата част от терористичните дейности? И защо не направим така, че да има безопасни и правомерни начини мигрантите, които искат обежище, да дойдат тук защото когато няма легални пътища, всъщност ние храним трафикантите на хора. Благодаря, госпожа Спинели. Благодаря и на двамата министри за това, че са тук днес. Е, исках да изразя няколко безпокойства, които имам във връзка с последните атаки и националността на отговорните за тях. Първо, тук говорим за засилването на охраната на границите, за това, че на тероризмът се бори, се, се смесва с миграцията и с беженците, а са проведени оп... симулационни упражнения, за да се види дали държавите членки са подготвени да реагират в случай на масов приток на бежанци. Но не този тип реакция ни трябва. Европейските системи за обмен на информация трябва да събират информация преди хората да влязат в Шенген. И това е трудното. Имат затруднения с интернет, различни телефонни услуги. Операторите имат определени задължения. Чухме, че телеграмите няма да а, попаднат под същи, а, същите ангажименти за операторите, като телефонните разговори, но в момента, в който това стане, ще възникне нов тип а, обменяне на съобщения. Така че пак няма да можем да сме го обхванали. Е, въпросът ми е към френският министр. Не се ли копира всъщност политиката на крайната десница във Франция? Благодаря, господин Юрек. Е, dziękuję bardzo. Ja chcę zapytać najpierw o kwestię e, zorganizowanego przemytu. E, благодаря много. Искам да задам един въпрос за нелегалната миграция и каналджийството на хора, което си е цяла, цял отрасъл, нелегален отрасъл. Може ли да ни дадете последна информация по тази тема? Напоследък получихме информация от Израел. Израел познава тази, е, тази проблематика. Сблъскваме се с информация от е, служители на разузнаването и активни и пенсионирани. Те казват, че миграционните пътища се използват, за да се вкарват терористи в Европа. Тоест, те ни предупреждават, казват ни, трябва да внимавате повече, да има повече контрол. Друг важен въпрос. Европейските граждани. А, какво очаквате от колегите си, които са министри на правосъдието, що се отнася до правната отговорност на хората, които искат да се присъединят към ислямска държава. Трябва да имаме нови инструменти, които да, да обхващат тези хора – това не са просто хора, които искат да участват в армията на различна страна. Това са хора, които се присъединяват към терористична организация. Без определените разпоредби няма да можем да се борим с, а, срещу това явление и няма да убедим и семействата да се опитат да ги спрат. Господин Франт, Франция е разклатена от а, твърде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 Monsieur le ministre, vous avez dit garantir le droit à la vie privée. Казахте да се гарантира правото на личната неприкосновеност. Франция в момента е разклатена от това, което се случва. Кабинетът е а, компрометиран. Оказва се, че има а, наблюдение срещу кандидатите за президент на Френската република. трябва да се е, гарантира правото на лична несприкосновено срещу по всички подобни действия. А, съответните служби са осъдени. А, господин министър, можете ли да поемете съответните ангажименти, да предоставите информация, за да може да се хвърли повече светлина върху тази афера и можете ли да гарантирате, че този тип атаки срещу нашата демокрация няма да бъдат а, извършвани по време на вашата работа като министър на вътрешните работи. Благодаря, колеги, че спазвате времето за изказване. Така ще дадем възможност на нашите гости да отговорят на зададените въпроси. Обещах първо да дам думата на господин Де Мазиер. Заповядайте. Благодаря, уважаеми Клод, дами и господа. Не е лесно за толкова кратко време да отговоря на всички зададени въпроси. Ще се опитам, но трябва да се извиня, ако няма как това да стане. Първо, госпожа Мецела за Съединените щати. Съединените щати играха важна роля в борбата срещу и играят важна роля срещу тероризма. Има някои проблеми с а, способностите а, на Съединените щати. Не навсякъде работим на едно и също равнище. А, но а, има информация от Съединените щати, която в някои случаи ни помага. А, има предотвратени атаки в Европа, благодарение на разузнавателна информация, предоставена от Съединените щати. Има някои затруднения при обмена на информация, но мога да ви уверя, че при новата информа... администрация на президента Тръмп, поне за Германия, не знам какво е положението а, във Франция, няма ограничения при обмена на тази информация. Въпреки, че президентът по някой път отправя критики към Европа, не е имало ограничения или оплаквания по, за такива ограничения. В Германия през 2015 година нямахме нито правна, нито техническа възможност да действаме. Да кажем, ако имаше предупреждение в Кьолн за и е имало атака в Штутгарт, нямахме техническа възможност да направим връзка между двете събития. Но това се промени. А, когато става дума за терористи, които си променят самоличността и по тази тема работим. За биометричните данни може да се кажат много неща по тази тема, но ам, съм сигурен, че ще се заинтересувате а, за, от пръсовите отпечатъци на малолетни лица. Има определено развитие физиологично на пръстовите отпечатъци от дете до възрастен, но се оказва, че има малолетни... Има лица, които се предоставят за малолетни, всъщност не са. И въпросът е какво може да се направи, за да се установи това. Не може да а, се направи рентген на скелетната система, въпреки че това би дало информация, но е доста чувствителна тази тема. Но се предлага да се използват отпечатъците, за да се определи възрастта. възрастта. Госпожо Зипел, съгласна съм с вас, че ако искаме оперативна съвместимост, трябва да имаме ясни дефиниции не само за това какви са опасностите, но и вземайки предвид регламента за Шенгенската информационна система, трябва да приложим тези изисквания и в други области. В различните държави членки има различни компетенции, има различни органи, които имат достъп до различни типове информация. Ако има европейски мерки в областта, трябва да има възможности и ограничения за достъп до информация за определени лица и става дума за информация в тези конкретни системи. за Шенгенската информационна система и за това дали тя не е използвана достатъчно бързо. Всъщност проблемът беше, че тя не беше запълнена с информация достатъчно бързо. Има няколко обещаващи подобрения. Разгледали сме въпросите за по-близките контакти, опитваме се да подобрим нещата, но все още не, е, не са толкова а, добри, колкото биха могли да бъдат. Що се отнася до приложението на европейското право, ако не спазваме хармонизираните мерки, ще има проблеми, ще има съдебни дела поради дискриминация. За шифроването. Към колегата от Белгия бих искал да ем, кажа следното. Ние в Германия нямаме билети за автобуси и влакове, които задължително да носят личните имена на пътниците. Всеки ден 4 или 5 милиона души използват немските влакове. Още много използват автобусен транспорт и да се въведат такива изисквания би било непропорционална тежест. Показаното от госпожа Инфелд, крайният срок вече е достигнат, 2018 година е наблизо. До лятото бихме искали да сме приключили. Законодателната работа в Германия трябва да приключи тогава. Доста срок е графикът и се надявам, че всички ще се придържат към него. Не ни трябват нови източници на информация. Ако бяхме знаели, че този човек Амринг е успял да стигне до Италия, е подал искане за обежище и след това е бил в затвора. Проблемът не е, че не сме използвали тази информация. Проблемът е, че тази информация не е била известна. И всъщност министрите на правосъдието трябва да се задействат тук. В наказателните разследвания трябва да се подобрят някои неща. Още нещо, което а, вие споменахте и което а, спомена и госпожа Гомес. За това, че се говори твърде малко за превенцията. А, напълно основателен въпрос. Но в някои държави членки вътрешните министри не са отговорни за превенцията. Това, разбира се, не е извинение, но а, в интерес на истината през последните години за превенция разговарят много повече а, министрите на вътрешните работи, отколкото преди послед... през последните 25 години. И нещата се променят значително. Великобритания работеше за превенция още от много рано. Гледаше се ползването на интернет. Франция и Германия, например, е наскоро подеха една инициатива, която представихме пред съвета. Има различни мерки в Европа. Искаме един европейски център за борба срещу тероризма, за да не се дублира дейността и да има добра координация и подобрение ще има. Не е при... Напълно неприемливо е една група убийци да може по-добре да ползва интернет, отколкото 7-8 държави членки в Европейския съюз, които трябва да си сътрудничат за борба срещу тях. Затова трябва да се направи много и на европейско и равнище и на равнището на държавите членки. Госпожо Еренст, това, което повдигнахте е дебат познат ни от немския парламент. Това е мярка, която не предотврати атаки, значи е загуба на време. Да, имало е атаки във Франция. Извършителите не използваха самолети. Обаче е имало ситуация, в която самолети са били използвани дори за инструмент на атака. Предотвратяване на престъпления е едно. Разкриване на мрежите за тях е нещо съвсем друго. Казахте нещо, което е напълно вярно. Полицейските органи имат по нужда от по-добра е, мрежа за взаимовръзка. Споменахте разузнавателните служби, казахте, че те трябва да работят по-добре, но не всички са съгласни с това. И въобще едно е да се каже, те трябва да работят по-добре. Да, има някои държави членки, по отношение на които може би не можем да сме напълно доволни. Взаимодействието с полицейските служби е много важно и общите екипи за разследване. Същевременно, взаимодействието между полицейските органи няма да замести събирането на данни. Казахте, трябва да се дефинира понятието терорист. Престъпната дейност е предмет на, наказателното право, което е в, приоритети, е, в е, изключителните компетенции на държавите членки. Разбира се, може да се съберем и да дадем общо определение е, на понятието тероризъм, но това няма да ни даде правна сигурност за типа данни, които могат да бъдат обменяни. За презаселването това не е част от темата, но беше повдигнат този въпрос. Германия бавно изпълнява своите ангажименти. Това е вярно, но има две причини за това. Първо, им, вече имаме много беженци. И второ, презаселването имаше за цел всички, които дойдат в Гърция и Италия, да бъдат регистрирани. Има проблеми с използването на регламента от Дъблин и в е, Германия, и в, е, и в Гърция, и в Италия. Взехме решение да променим своята позиция и през октомври поехме ангажимент 500 души да бъдат прехвърлени от Гърция и Италия в Германия – и доста сме напреднали по този ангажимент. Зададен ни беше въпросът, е, тук не става ли дума за, за въвеждането на данни в базата данни. Да, действително в някои държави членки има такива проблеми. Някои е, държави не могат, е, не въвеждат достатъчно данни. Една от големите държави, от която идва и директорът на Европол, не го прави. Това е проблем, с който трябва да продължим да работим. Въпросът е, защо не използваме Евродак за събиране на данни за превентивни, с превентивни цели? Ако искате някои хора да пътуват без визи, пък за други страни искаме визи, Е, всяка виза се проверява. И се проверява дали има проблеми с... Е, може да има проблеми с сигурността. Това не е прекалено изискване, това въжи и за е, Евродак. Имаше и въпрос за това, защо не сме писали на съвета, защо не се обърнем към комисията. Ами, е, вие надали пишете на колегите си и им казвате, хайде по-бързичко. Е, обикновено настоявате комисията да работи по-бързо и уведомявате в е, копии колегите. Тук не става дума, освен това, за нови неща. Става дума за неща, които вече са решени, просто трябва да се прилагат по-бързо. За обучението да, има какво да се направи, но се надявам, че всеки работещ в полицията, в коя да е европейска държава, има уменията да провери дали дадено лице е в базите данни. За нас най-важното е в е, Frontex да има достатъчно персонал. И ако ще чакаме те да бъдат обучени, е, не можем да казваме няма да пратиме никого в е, агенцията, защото все още няма общи разпоредби за обучение. Госпожа Вик, Викстром за връзката между тероризма и миграцията. Много е деликатен въпросът трябва да можем да направим разлика между двете. Много от мигрантите са жертва, не извършители, но факт е, че сред тези, които бягат, които са в бежанските потоци, има и терористи, които са успели да проникнат в тези потоци съвсем Умишлено нападателят на Стадио Франс се смята, че го е направил. И освен това, че е бил изпратен умишлено да внесе объркване. Разбира се, трябва да има мерки за справяне е, с е, бежанците, но е, въпроса с борбата за тероризма трябва да бъде разглеждан и като самостоятелен. Какво да правиме с Дъблин в бъдеще? Ние имаме компромисно предложение за е, общата система за убежище. Трябва да се прави разлика между малък брой бежанци, голям брой бежанци и огромен брой бежанци. В някои от страните има огромни вълни от бежанци и е, там не могат да се използват съществуващите разпоредби. Тези явления трябва да се регулират по друг начин. А там, където бежанците са по-умерен брой, вече може да се прилагат съществуващите разпоредби. Имаше въпрос за биометричните данни и да се включат те в националните карти за самоличност. това е добра, добър въпрос може да се пътува без визи, единствено ако в паспорта се съдържа определен елемент на сигурност по, посредством биометричните данни. И може би трябва да мислиме по този въпрос, така да оказваме натиск в тази посока. за така наречените IP адреси, за интернет адресите и динамичните такива – как може да се разбере кое е не, името, което стои зад даден адрес. Това е действително ключов проблем. И според мен това, от което ние се нуждаем, и поне в Германия се обсъжда този въпрос, би следвало да се изведе и на европейско ниво, според мен силите на сигурността и евентуално жертвите на реч на омразата, на насилие по интернет, трябва да има възможност да види кой използва съответния IP адрес. Мисля, че това е изключително важно като инструмент. Господин Бони зададе въпрос за оперативната съвместимост. Дали е въпрос е, само или предимно на технически конфигурации. Е, да, защото ние не искаме да обезсмисляме е, инвестициите в информационни технологии. Е, би могло обаче да се търсят за решения, за интерфейси, за по-лесни решения – още от 10 години вече се работи по този въпрос и има достатъчно крачки направени. Госпожа Гомес, освен за превенцията, тя зададе въпрос И за това а, работиме ли по въпроса за прането за пари? Да, но въпроса... Да, работиме. После, дали не е по-добре да има закон на миграция? Естествено. Но не съм 100% съгласен с вас. Защото ако създадем е, законни вратички за влизане в Европа и не затворим незаконните такива, нищо няма да бъде решено. Ако създадем маршрути за е, законен достъп за тези, които реално имат нужда от закрила, е, за съвсем оправдани случаи, добре, ако можем обаче да изключим другите а всичко това е много по-лесно на теория, отколкото на практика. Миграция и тероризма. Граничната полиция. Те трябва да проверяват и да имат възможност и достъп до базата данни ЕТИА за, за информация за пътуващите и за разрешение за виза. Ние от години се борим с едни и същи явления. Ставаше дума и за, за директното съдържание по интернет. Примерно, е, е, опитваме се да се справим с е, детската порнография. И независимо от това, че подобно съдържание може да се предоставя да... ние не бива да се отказваме. Трябва да се борим с всяко изображение от е, такъв характер, което може да бъде премахнато от мрежата. Много очаквания са, има към нас и нашите постове. А, по въпроса за това как се оформят подозренията, ако някой приеме исляма, това не може да бъде повод за подозрение, това е свобода на религията. Така че трябва много ясно да се прави разграничение между исля... гражданин приел исляма и ислямски терорист. И защо няма обмен на данни между полицията, смятам, че е, това е въпрос на вътрешни разпоредби. Председателят. Трябваше да ви кажа, че може да си изберете въпросите, на които да отговорите, но не го направих, но във всички случаи благодаря, нека да кажа сега на вашия колега, че той може да си избира въпросите. Да, благодаря. Първо ние сме на едно мнение по много въпроси. Няма да се повтаря много. Ще се опитам все пак да отговоря. Има някои така допълнителни аспекти или по-специфични. За отношенията с щатите, това е ключов въпрос след резултата от изборите там по много теми. Ние продължаваме да работим в много-много сериозни партньорства. Франция е един от най-древните и нали, старите сътрудници на щатите, включително и в борбата срещу тероризма. И това партньорство ще си остане със също толкова голяма важност. Откакто съм а, взел поста, аз го взех миналата сряда, още не съм вляза в контакт с моя колега от щатите, но нашето партньорство е много, много сериозно, включително и по тази тематика, така че нямаме никакви съмнения, че трябва да работим съвместно. За оперативната съвместимост и е, съответните рискове. Абсолютно споделям е, мнението на Тома Демезиер за това, че е необходимо да има такава съвместимост от чувство прагматична гледна точка. Разбира се, трябва да се спазва върховенството на закона. Всичко, което правим е именно с тази цел. А, ние не правиме нищо самоцелно, не, не, не го правим за да разширяваме контрола сам за себе си, просто за да можем да защитим нашите ценности върховните ни ценности, които са свързани с демокрацията. Така че оперативната съвместимост се е, подчинява на принципа за е, строга необходимост. И абсолютно държим съответните власти да си запазят правомощията, както административните власти, така и е, съда и съдебните следователи за всеки отделен случай. Сега дали ще има регистр на пътнически данни за железниците, ние сме за това да има. Нека да не забравяме какво се случи в Талиса от Амстердам на път за Франция. Това е международен влак, така че трябва да има. Имаме така международно споразумение за един пилотен проект. Има една специална група, която разучава сега какви са техническите трудности и така нататък, но а, няма нищо не ни спира да работим в този посок. После имаше един въпрос за това колко така за степента на за извънредното положение във Франция. Да, то беше продължено. Има разпоредба в Конституцията, която ни дава възможност да го направим. Нашия основен закон ни дава е, съответната формулировка, чисто законово формулиран режим. Там се е, спазват конституционните разпоредби и Конституционния съд може да следи, може да следи за законността на съответните предприяти действия. В края на крещата това е, е извънреден е, режим и всички министри го подчертават във всеки момент. то, то се, този режим се продължава всеки път с вод в парламента. И е, единствено депутатите могат да гласуват да го продължат. Е, като се има предвид, е, че степента на заплаха, е изключително висока, особено в контекста на наближаващите президентски избори, беше е, решено, изпълнителната власт предложи и парламентаристите разгледаха е, въпроса дали е удачно да се продължи извънредното положение или не. Всички сме наясно, че става дума за едно един е, режим по изключение. Евродак. Няма да повтарям думите на колегата. Писмото до Европейската комисия от моя предшественик е, следва определени настроения, които аз споделям. Е, има нужда да се работи по тези намерения да се е, надгражда на вече е, формулираните принципи. Е, много така плътно, добре наситено е законодателството, което е прието. Сега вече трябва да се мине към оперативната фаза. Ако не, няма и да можем да се възползваме от законодателството ефективно. Няма да повтарям отново. Е, вече казаното по отношение на Дъблин и вътрешното преместване има решения. Мога само да уточня, че двете страни, Франция и Германия, са тези, които са направили най-много по това отношение. 3000 са лицата във Франция, по-малко отколкото се предвиждаше, но а, започваме с все по-ускорен темп. Всяка страна, естествено, трябва да си поеме отговорностите. Това е нормално. За документите за самоличност и фалшифицираните такива, вярно е, няма още европейски стандарт. Това определено е тема за обсъждане в бъдеще. Във Франция ние имаме база с биометрични данни и е, тя ни дава възможност да работим много добре и съвсем в оперативен порядък. За имамите от чужбина – много така положителен е духа на дискусиите в е, съвета за правосъдие и вътрешен ред. Е, става дума за така кампания за сенсибилизиране, за борба с радикализирането. Всичко това трябва да бъде подсилено. Затова и е, така, поддържаме страните да правят и малко повече по този въпрос да се изгради един напълно европейски инструмент, който достатъчно ефективно да работи в борбата срещу радикализирането и тероризма. Това е общо искане, по което смятаме, че трябва да работим още. Франция при извънредното положение е, затвори е, салафистските джамии защото така си съществува съответни юридически условия, кога това може да бъде правено или не. Бернард Казньов работи по тази тема много, много прецизно. Огледани бяха е, над е, много множество джами и над 20 бяха затворени. Във всеки отделен случай ние е, разглеждаме в много голяма подробност какво се случва, спазва ли се френското право, спазват ли се съответните изисквания. Така за така наречения черен кабинет Сега, не може човек е, само да идва и да говори е, хубави патриотични слова за Франция, но е, нека да бъдем съвсем наясно. Има изказвания и срещу нашата държава. Е, всичко, е, що се случва е, на ниво Министерство на вътрешните работи, е открито, нищо от тези е, твърдения не са доказани, дори автора на самата книга не дава възможност, не дава доказ, доказателства, е, да, с които да се докаже, че има така наречения черен кабинет. Така че не е имал нито черен, нито кафяв такъв. Министър Демезия знае, че трябва да тръгнете скоро. В комисията се водят дебати. Някои от колегите се тръгнаха, но те знаят, че за такъв дебат се води. А ние каним министри на вътрешните работи, за да обсъждаме конкретни досиета и проблеми. Това се прави обичайно и с държавата, която е председател на съвета. Днес имахме възможност да проведем задълбочена, задълбочена структурирана дискусия да чуем различни гледни точки, но мисля, че се изтруваше усилието. Благодаря на двамата, че организирахте така програмата си, че да можете да участвате в това събитие. Госпожа Ципел за допълнителен въпрос. Накратко, Господин Демезия каза, че ще се върне малко по-късно към въпроса за криптирането, но аз пропуснах този момент, господин Демезияр. Да, за да изясним нещата. Аз съм за това да има криптиране за частни съобщения от край до край. Това е нещо, което насърчаваме. тъй като считаме, че подобни е, съобщения трябва да бъдат е, сигурни. Такава система за сигурни е, комуникации е необходима сега, когато толкова широко се използват различните функционалности на системите когато се говори за автономни автомобили, за домашни уреди, които са автономни и прочие, въвеждат се нови, нови технологии. При сегашната рамка, ако трябва да подслушате даден телефон, тъй като има подозрения, Същото трябва да въжи и за а, смартфон, но правната уредба не го позволява. И това не е приемливо. Затова трябва да се види по какъв начин можем да преодолеем този проблем. Продължава диалога за това да има регистър на проведените разговори и този регистър да се поддържа автоматично, могат да бъдат защитени, разбира се, личните данни. Тоест, може да се намери решение. Послушвания на телефони са възможни за всеки отделен случай по-отделно, ако има разрешение. Но ако полицията иска да отиде по-далече от съответното лице и да извършва наблюдение над хикс брой лица, това не е възможно и за това съм съгласна с казаното от вас. Комисия, а, полицията трябва да има повече, не по-малко права. Има технически проблеми, които съществуват. Ние работим за разрешаването им и се надявам, че заедно трябва да ги решим, а не по-отделно. Освен това, трябва да следим какво се прави в тъмната мрежа, трафика на произведения на изкуствата, на порнография и прочие. Председателят, благодаря ви за допълнителните въпроси, които поставихте. Много се радвам, че можахте да обърнете внимание на въпросите, свързани с криптирането. Благодаря за тези допълнителни пояснения. Искам да благодаря на всички, поставиха въпроси. Искам да благодаря на министрите за информацията, която беше предоставена. В сряд, в четвъртък ще бъдат разискани тези въпроси и на съвета на министрите на правосъдието. Закривам заседанието.